И така, уважаеми колеги, добро утро. Стигнали сме до точка 32 от нашия дневен ред. Разискване на измененията във връзка с програма Правосъдие. Госпожа Хай Пала и господин Вайденхолцер са нашите докладчици. В момента провеждаме съвместно заседание на Комисията по правни въпроси и Комисията по граждански права и свободи съгласно е, член 55. Така че е, сега взаимно ще се приветстваме с е, колегата Клод. Благодаря, Павел. Заедно приветстваме вас. Добре дошли. Е, Силви фон Кауфман днес замества колегата Вайден Холцер, който е докладчик. Благодаря за това, че ни казахте добре дошли е, на всички колеги на това заседание, господин Свобода. Е, колегите могат сега да разискват измененията, най-напред докладчиците и ви връщам думата, господин председател на комисията по правни въпроси. А може би госпожа Хаутала, искате ли да вземете думата? Да, с удоволствие, господа са председатели. Аз подчертавам колко добро е сътрудничеството между двете комисии и между двамата са докладчици. Прекрасно сътрудничество, напълно гладко. Искам да благодаря на екипите и на докладчиците в Сянка, които бяха много градивни в своя принос и успяха да постигнат множество компромисни изменения. Исках да благодаря също и на комисията за това, че очерта разликите между програма Правосъдие и програма Права и ценности. Нейните насоки бяха много ценни, но като се стигне до тристранните срещи, сигурно могат да се внесат още някои подобрения в тази посока. Много малко са останалите разногласия. Основните дискусии, които провеждаме, е как да отчетем специфичните потребности на уязвимите групи. Кои уязвими групи да бъдат посочени конкретно? Аз не мисля, че жените не са малцинство, но много говорим помежду си за това как да отразим аспектите, свързани с равенството на двата пола, така че да стане по- балансирана програмата и може би още един последен въпрос. Там, където се говори за съдебна власт и съдебни служители, някои от нас предпочитат да се подкрепят специфично юристите, които работят за гражданското общество. Но тук също има какво още да се помисли. Във всички случаи искаме да подкрепяме съдебната власт, съдебните служители, гражданското общество, така или иначе фигурира в проекта на комисията. И мисля, че това е всичко, което имам да кажа. Благодаря. Госпожа Кауфман замества господин Вайден Холцер, Искате ли думата? Ehm, Благодаря, господин председател. Трудно е Трудно е да, да говоря след такава прекрасна колега като Хайди Хаутала, защото трябва да кажа същото, което каза и тя. Ние просто сме двама докладчици с доста опит, представители на двете комисии. Като докладчик в Сянка и като член на комисията Либе, е, мога да ви кажа, че ви представяме един балансиран текст. Сътрудничеството между колегите наистина протече отлично. Може би всички са разбрали, че с нощи беше разпратена последната версия на компромисите, които са общо 29 в момента. Редица от проблемите бяха решени по най- добър начин. Хайди Хаутала обърна внимание, че дефиницията кои точно лица, какви юристи ще се ползват от програмата е уточнена, конкретизирана. Друга, друг важен момент е достъп до правосъдие за всички, правата на децата. Също така сме пояснили защо върховенството на закона е един от основните стълбове на Европейския съюз. По отношение на оценката на програмата също намерихме компромисно решение. Е, че трябва, а именно, че трябва да се наблюдава не само как е, работи програмата, а да се наблюдават конкретните дейности по нея. Мисля, че резултатът от нашата дейност е отличен. Не казвам го от името на всички, които участваха. Благодаря на всички колеги. И тук при мен е записано, че а, е, Гласуването в комисията ще е на 4 февруари, а в пленарна зала през март. Much, think, um, other... Благодаря, Силви. Друг колега желая ли да вземе думата Аксел, господин Фос? Oh, also, Катерина. Yeah. Катерина. Благодаря. От името на докладчиците Сянка от страна на НП искам да прочета следното. Колеги, най-напред искам да благодаря на двамата колеги за работата им до тук и за новия вариант на компромисните изменения. Значителни изменения са внесли в текста думите безпристрастност на съдиите и независимост, които трябва да са част от целите на програмата. Това бе искане на ЕНП и ние много се радваме, че то е взето предвид от съдокладчиците. По отношение на равенството на двата пола, ЕНП искаше да има баланс в това отношение в целия текст и смятаме, че новия вариант на компромисите отразява нашите приоритети. Що се отнася до, до споменаването на гражданското общество при определенето на общите цели, въпреки някои промени, НП все още храни опасения за това, че гражданското общество фигурира в целите, общите цели. Мисля, че програма правосъдие е насочена преди всичко към онези, които работят в съдебната власт, а не към гражданското общество, за разлика от програма права и ценности. И за това гражданското общество трябва да се махне от основната дефиниция и от определените цели. Но, разбира се, то ще присъства в конкретни дейности, да кажем тези посочени в приложението. Що се отнася до всеобщата юрисдикция, Нека бъдем наясно. Не сме против всеобщата юрисдикция, универсалната юрисдикция като такава. Това е принцип, е, върху който се опира международната борба срещу безнаказаността. Но да се спомене тази всеобща юрисдикция тук излиза извън пределите, извън приложното поле на регламента и смятаме, че това споменаване няма място в такъв конкретен регламент. Що се отнася до Истанбулската конвенция и нейното ратифициране, ако напълно споделяме амбицията на Европейския парламент за необходимостта всички държави членки да ратифицират тази конвенция. Въпреки това не смятаме, е, че в преамбюла трябва това да се посочва, защото в програма Права и ценности това вече е направено. Най-сетне европейското законодателство трябва да е по-логично, по-ясно, и не трябва да се допускат повторения на това, което вече пише в програма Права и ценности. Програма Правосъдие е изключително насочена към съдебните власти. Подобряване на сътрудничеството между съдиите, съдебните служители, възможности за тяхното обучение. Благодаря. Желаят ли докладчиците да вземат отношение? Госпожа Каничи първо и след това Госпожа Каничи. Благодаря. Аз също искам да благодаря на колегите Халтала и другите на докладчиците в Сянка, които допринесоха за текста в вида, в който го разглеждаме. Много важно е образованието и професионалната квалификация, сътрудничеството, за да може да се разработи един конкретен план, конкретна платформа за изпълнението на програмата Правосъдие, по която ние работим. Особено важно е и да благодаря на колегите за текста, който беше предложен в нашите е, изменения – защото те подчертават принципа на независимост на съдебната система. Това е една истинска основа за сътрудничество в съдебната област. И още нещо важно искам да благодаря на колегите, които внесоха изменения по текста, най-вече мултидисциплинарното обучение на служителите в системата, които работят с малолетни и непълнолетни. На 11 юни се разглежда този въпрос и така ще могат да бъдат обучени е, всички, които трябва да прилагат законодателство в тази област. Говорейки за измененията, е, наистина подчертавам е, обучението не само на служителите в съдилищата, но и в местата за лишаване от свобода, защото и в пенитенциарната система имаме е, сложни въпроси, които трябва да се решават. Ресоциализацията е, на лишените от свобода след тяхното освобождаване е, е въпрос, който трябва да се реши, за да се предотвратят рисковете от радикализация в затвора. Това е особено тревожен въпрос. В заключение още веднъж благодаря на колегите за свършената работа и ще продължа в възможностите, които имам, да допринасям за разработването на този доклад. Благодаря на докладчика, благодаря и на другите колеги. Okay, thank you, Katerina. I have one more indication, Mr. Благодаря, господин Любретон. Е, иска думата а, госпожа а, Индвелт и след това докладчика отново. Заповядайте. Мерси, месье. Благодаря, господин председател. Докладът наистина е интересен, отнася се до фундаментална тема върховенство на закона, независимост на съдебната власт, една абсолютна необходимост, неутралност е, на съдиите, е, това е много важно. Важно е да бъде неутрална и политиката към тях, но за съжаление това не е така във всички държави членки. Дори и най-старите демокрации е, не са опазени, нямат имунитет е, срещу липсата на политическа неутралност на съдиите. Е, искам да направя две бележки. Първо, подобно на господин Фос, е, смятам, че всеобщата юрисдикция няма място тук. Е, това е съвсем различен дебат и съжалявам, че тук смесваме жанровете, така да се каже. И втора бележка. Фокусът върху уязвимите групи. Мисля, че е несръчно да се изброяват различни малцинства и да се посочва необходимостта от работа с тях. Е, мисля, че тук е, трябва да подходим от друг ъгъл. Равенство на онези, които искат достъп до правосъдие. Е, така трябва да се подхожда тук към социалното единство. Всеки гражданин е, има право да, на равенство пред закона. Е, нали, да се настоява е, върху уязвимите групи, върху равенството на половете тук, като че ли по-скоро вклинява разлики. И това, за съжаление, води до опасности. и текстът рискува да окоръжи неблагоприятни проявления. Благодаря ви. Okay. Um, Софи Интвелп, Съвсем накратко. Няма да ви изненадам, като кажа, че не съм съгласна с преждеговорившия. Споделям казаното от НП, но Мисля, че за разлика от НП, настоявам за включване на гражданското общество и съм съгласна с докладчиците в Сянка, които подчертаха този въпрос. Благодаря. И сега отново докладчиците, ако искате да отговорите. Да, разбира се, благодаря. Много интересни разисквания са. Започвам с бележките на НП. Защо настоявам за универсална юрисдикция? Надявам се, че е, тя все повече се утвърждава като тенденция. А всяка нова тенденция се нуждае от развитие, от е, натрупване на знания – Разбира се, е, комисията може да ни каже дали излизаме отвъд е, приложното поле. Второ, Истанбулската конвенция. За мен е важно тя да бъде посочена. Дори и у нас. Страна, която е водеща в равенството между мъжете и жените и борбата с е, домашното насилие, все пак такива случаи има и съдилищата не могат да се справят добре с такива дела. Ето защо Истанбулската конвенция е основополагаща конвенция на съвета на Европа – и не мога да съглася с тези, които казват, че тя е против семейните ценности, традиционното семейство. Те нямат аргументи. Обръщам се към господин Фос. Е НП се прави, че действително трябва ясно разграничение между двете програми. Правосъдие от една страна и права и ценности от друга. Постарали сме се да ги разграничим – и вярвам, че когато уточняваме окончателния текст, ще можем да го направим. Тук Европейската комисия беше много полезна. Господин Любретон, казахте, че не бива да се задълбочаваме толкова в различните уязвими групи, а да поддържаме общия принцип за равенството пред закона и пред съда но знаем, че за някои уязвими групи е труден достъпа до правосъдие. Той не е еднакъв за всички и за това тук трябва да си поставим една важна цел. Защото именно по този начин можем да отстояваме равенство. Прекалено много е застъпено общностното начало, беше казано – Тръгнали сме по този път и се придържаме към него, но проявявам уважение към е, всички мнения, които бяха изложени тук и преди да стигнем до гласуване в е, е комисията. Ще работим по текста и, както каза госпожа е, Кауфман, на 4 февруари ще е гласуването. Uh, so these were the, the questions from the members. We... Това бяха въпросите. Ние не дадохме думата на комисията. Комисията иска ли да вземе отношение? Заповядайте. <clears throat> Yes, thank you. Благодаря ви. Благодаря за компромисните изменения. Ще ги анализираме задълбочено. По поставените въпроси трябва да кажа, че ще поработим е, по тях за разграничаването между двете програми. Наистина трябва да се изчисти текста и ще работим в тази посока. Благодаря. Добре. Изчерпахме дневния ред на нашето заседание. Гласуването ще се проведе на 4 февруари, понеделник, късно след обед, по време на заседанието на Парламентарната комисия по граждански права и свободи. Надявам се да го приемате. Да. Винаги може да се намери време а, за гласуването. Проверено е, възможно е, всичко е наред. Аз не исках да е моя последната дума, исках да е ваша. Благодаря ви за честа да съпредседателствам съвместното ни заседание. Благодаря ви за участието.